Right, good afternoon everyone. For those of you weren't, who weren't in the Joint Civil Liberties Committee, the vote went through. Um, Добър ден на всички. За онези, които не бяха на съвместното заседание с Комисията по граждански свободи, точката бе приета, тази, която бе в дневния ред на съвместното заседание. Ще кажа едно. В нашия дневен ред е посочена една точка за 14.45 гласуване. Гласуването обаче няма да се състои преди 17.45. Значи в 6 без 15 ще започне гласуването. Бихте ли уведомили групите си, че гласуването ще бъде в 17.45? Благодаря ви. Можем ли да одобрим дневния ред? Без промяна? Да. Протоколът следва да бъде прият, имам преди този от предишното заседание, ако няма възражение. Заседанието се излъчва по интернет. Сега по отношение на фризьорския сектор, госпожа Берес изпрати писмо до комисаря Андор за напредъка на основание член 155 от договора за функционирането на Лисабонския договор. Там се водят преговори за предотвратяване на рисковете за здравето в този сектор. Има споразумение в проекто форма, което все още не е подписано не е ратифицирано от, или потвърдено от социалните партньори. presidency. Uh, the next point is, and it's at EPSCO. На 1 декември uh, на заседанието си министрите на, uh, по социалните въпроси uh, пост постигнаха, министрите постигнаха съгласие за общ подход по въпросите включени в дневния ред, но не постигнаха съгласие за удължаване действието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията сега. Панос ще бъде ръководител на... т.е. той беше ръководител на отдел етост, обаче минава към комисията ИМКО скоро. Искам да му благодаря за работата му в нашата комисия. Когато председателствам заседанията, помощта му е неоценима. Във връзка с преминаването му на новата длъжност ще има коктейл в 6.30. Искам да добавя, че Панос може да служи като пример защото винаги е поддържал собствената си линия. Тази на Панос никога не е, е проявявал политически пристрастия. Много е, вярно, е важно в секретарията всички да вземат предвид становищата на всички политически групи, а не да се опитват да отстояват собствени политически виждания. Благодаря за прекрасната работа в секретарията. Аз няма да бъда така огнетена от вашето отсъствие, няма да ми липсвате толкова, защото аз самата си тръгвам в края на януари, обаче другите сигурно ще почувстват липсата ви. Първата колега, която иска да се изкаже. Какво искахте да кажете с начало на гласуването в 16.45? Според дневния ред е в 4.45. Протестирам ако с един час отложим гласуването, защото това е дневният ред, който е раздаден. Председателят за това е проект на дневен ред, а не окончателен. И за това ви поисках одобрението. Някой друг възразява ли а, срещу промяната в часа а, на начало на гласуването? Да, аз протестирам. Възразявам. Are the majority in favor? Мнозинството подкрепя ли промяната на началния час на гласуване от 16.45 на 17.45? Или е, възраженията на госпожа Асая ще се ползват с подкрепа? 16.45 е тук в дневния ред. Вие ще отложите този начален час в 17.45. Да, така е. За това искам а, е, одобрение от всички координатори. И а, е, ще решим а, е, какъв да е дневния ред според виждането на мнозинството. Господин Орион, по този въпрос. Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani. Általában azon az állásponton vagyunk, hogy igyekezzünk tartani a menetrendet. Не de да hogy кой знае колко. Смятам, че трябва да се придържаме към проекта на дневния ред. Ние всички сме си подредили ангажиментите, тичаме от една комисия в друга и за това е много важно – да се опитаме да се придържаме към дневния ред. Затова бих призовал да се спази първоначалният час. Ако разбира се, мнозинството е, се съгласи с отлагането, е, ще се съглася и аз. Другите координатори съгласни ли са с промяната? Госпожо председател, Много точки са включени в дневния ред. Мисля, че трябва да гласуваме, когато изчерпим дискусиите, т.е. тези точки, за които е предвидено обсъждане. Едва тогава трябва да започнем да гласуваме. Това ми се струва правилно. Разбирам, е, че е, вие сте е, преценили, е, че е необходимо такова отлагане с оглед на евентуалното време, което ще е необходимо за обсъждане на останалите точки. Това е причината, доколкото разбирам, да се поиска отлагане. Другите координатори? Благодаря, госпожо председател. Аз съм единствен представител на политическата ни партия. Другите обаче ще дойдат в 16.45. И зная, че те имат и други заседания. Е, не съм е, против, но е, не мога и да подкрепя предложението ви за промяна. Във всеки случай аз съм тук, председателят. Аз лично бих предпочела също да спазим първоначално обявение часа, но ми бе казано, че поради натоварения ни дневен ред и поради съвместното заседание, което проведохме, това ще е трудно. Така че предложението, което ще направя е да гласуваме незабавно след като приключим обсъжданията. Ще видим колко бързо или колко бавно ще се движим по дневния ред. Съгласни ли сте? Може ли всички администратори да уведомят групите си, че трябва да се следи как вървят разискванията. Няма да вземем решение сега за начален час на гласуването, но ще пристъпим към него веднага след като изчерпим точките за обсъждане. Всички ли сте съгласни? Добре. Следващата точка. Европейска година на гражданите. Има законодателен проект на становище. Илда Фигередо е докладчик. Става дума за решението на Европейския парламент и на съвета за създаване и отбелязване на Европейската година на гражданите. Най-напред ще дам думата на госпожа Фигередо като докладчик, а след това на генералния директор Жан Пьер. Не всъщност той ще бъде заменен. От госпожа Буиг. Госпожа Буик ще замести генералния директор. Госпожо Фигередо. гада, сеньоре президент. Е, quando solicitei... Благодаря. Este, o agendamento e um parecer aqui da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais sobre este. Когато е, поисках да сложим тази точка в дневния ред, всъщност исках е, следното. Да направим така, че правата на работниците, на иммигрантите, на жените, а и правата на гражданите с увреждания да не бъдат пренебрегвани или оставани на страна по време на тази Европейска година на гражданите. Защото това трябва да е година на всички граждани. Душ си да дадãos, мешк с прокурас, procurasse alguma Затова не исках да излизаме с едни общи неутрални е, декларации. А, имахме за цел да поставим на дневен ред правата на всички граждани в Европа, включително и гражданите, които са жертва на дискриминация от един или друг вид в различните страни членки. Комисията сложи акцент на правата на работниците, на социалните въпроси, откакто се повдигна тази тема. а също и проблемите на мълцинствата и на уязвимите групи, като например иммигрантите, жените, пенсионерите. Затова считах, че трябва да поставим ударение върху няколко основни момента. И в нашето становище е важно да формулираме една амбициозна визия по някои е, елементи, които не са засегнати. Европейската година на гражданите трябва да изведе на преден план факта, тезата, че не бива да пренебрегваме правата на много хора, които може би не са граждани на Европа, на Европейския съюз, но имат своите права и в такъв смисъл не следва да правиме разлика между европейските граждани и иммигранти, които законно пребивават в Европейският съюз. В предложението на комисията тази идея всъщност е, е пропусната и ние искахме да сложим акцент върху нея. Точките от преамбюла и проекто измененията съдържат една основна цел, а именно да подчертаят точно тези елементи, за които говорим. Вече съм а, подала няколко изменения към преамбюла и към основния текст. Няколко основни идеи се очертаха, свързани с правата на жените в частност. Игуалмент chamar a atenção para as discriminações das mulheres, на eh, ария... По отношение на равноправието между мъже и жени, искаме да обърнем внимание на дискриминацията на работното място, защото тя все още съществува. И то не е просто една общо дискриминиране, а конкретно дискриминиране на жените по отношение на заплащане, на достъп до трудовия пазар – на възможности за развиване в е, кариерата. Друга тема е насилието срещу жените. То също продължава да съществува в Европейският съюз и в е, Европейската година на гражданите искаме да обърнем внимание на този проблем. Що се отнася до правата на работещите мъже и жени в Европейският съюз, трябва да имаме предвид, че ние не говорим само за хора, които са родени в Европейския съюз, но и хора, които законно пребивават в Европейския съюз и съответно имат същите трудови и социални права и съответно подпадат под един и същи законов режим в съответните страни членки. Повдигаме въпроса за свободното движение. Е, това е едно основно човешко право и е, аз го коментирам в нашето становище. Конвенцията за събиране на семействата също се споменава като тема. Смятам, че в Европейската година на гражданите също трябва да поставим и тази тема. Има държави членки, които не са транспонирали още тази конвенция в националното законодателство. Брош. Е, лог. И според мен е изключително важно да гарантираме, че гражданите могат да живеят събрани заедно с семейството си във всяка една страна членка на Европейският съюз. Всички наши предложения е, засягат също и правото на гражданите да получават е, достъп до информация, свързана с правата им. Тоест, те трябва да могат да бъдат информирани за това какви права имат за мобилност, за участие на трудовия пазар. Изключително важно е и гражданите с увреждания да могат да намират информация за възможността да пътуват зад граница, да участват в трудовия пазар, да работят зад граница и така нататък. Трябва да има достъпна информация по тази тема, защото това е част от борбата с дискриминация по какъвто и да е признак националност или други критерии. Като целта ни в края на краищата е да направим така, че гражданите да могат да упражняват изцяло своите права, живейки в друга страна членка, не тази, в която са родени. Това са идеите, изразени в моите проектоизменения и що се отнася до правата на жените, ще има още няколко конкретни изменения за правата на гражданите с увреждания. Това е което исках да представя. Благодаря. А, а сега, а, а, а, директорката на DG, генерална дирекция комуникации. Не е ли тук? А, не, тук е. Благодаря. Аз не съм госпожа Уик, аз съм госпожа Тиги. Аз съм а, а, директор на дирекция граждани в а, Генералната дирекция комуникации. Най-напред искам да ви благодаря за възможността да представя предложенията на Комисията за Европейската година на гражданите. Още в самото начало искам да кажа, че Европейската година на гражданите е една абсолютно необходима инициатива. В условията на финансова и економическа криза особено важно е европейските граждани да познават добре правата, които имат като европейски граждани и да се чувстват част от проектът Европейски съюз. Така че инициативите и дейностите през тази година ще ни подготвят за предстоящите европейски избори през 2014. ще следват парламентарното решение от 15 декември 2010 година, в което се призовава Европейската комисия да обяви 2013 за Европейска година на гражданите. И това е момента за един дебат за европейското гражданство. Сега е момента да уведом, осведомим по-пълноценно европейските граждани за техните права и измененията, които внасят в тази област последните изменения в Лисабонския договор. Сега сме изправени с настоящата криза пред, на най-голямото предизвикателство през Европейския съюз. Също така това е и криза на доверието. Както бе подчертано от председателя на 28 септември в неговата режа състоянието на Съюза. И сега да информираме европейските граждани има по-голямо значение, когато и да било. Особено важно е европейските граждани да подкрепят реформите, които се правят на различните Европейския съюз и да участват в реализирането на европейския проект. Какво значи Европейския съюз за обикновения човек? Хората продължават да свързват повече Европейския съюз със свободата за напътуване, обучение и работа в различните страни на Европейския съюз. И това е най-важната придобивка според гражданите, която те получават чрез Европейския съюз. Свободата на движението гражданите считат за основно право, свързано с европейското гражданство. Нека използваме тази връзка в съзнанието на гражданите, е, за да увеличим тяхното доверие в Европейския съюз, е, за да може те да знаят по-добре какво значи да си европейски граждани. Европейската година ще бъде чудесна възможност да се покаже, че гражданите е, са в центъра на нашия политически дневен ред да разберат какво значи всичко това във връзка с техните права за гласуване, включително и да гласуват в изборите за Европейски парламент. Тази година не случайно е избрана, защото само година след това ще се проведат следващите избори за Европейския парламент през 2014. И това ще бъде един прекрасен случай за мобилизиране на електората ще се отбележи и 20-та годишна на европейското гражданство, което а, а, бе обявено, което се, е свързано с договора от, Страсбу, от Мастрихт. Не по-малко важно е, разбира се, правото на свободно движение и да се разбере за какво става дума. Това е една от централните цели на годината свободата на движение ще бъде реалност, когато хората използват възможността си за професионално обучение и работа в, другите страни на Европейския съюз. Съзнаваме, че за това е необходима ефективна система на информация относно правата и възможностите, също така и съответните системи на социални осигуровки. Тоест, европейският пазар трябва да няма в него дискриминация, той е да преобщава всички. Когато говорим за граждани, говорим за всички граждани. Това значи всички работници, и жените, и студентите, и учещите се, всички граждани на Европейския съюз. По-добрата информираност ще даде възможност на гражданите да упражняват своите права, да се движат свободно в Европейския съюз и да чувстват, че това е техният съюз. По-добрата информираност ще помогне и на европейската економика. Едно проучване от 2009 година показва, че има взаимозависимост между познаване на възможностите на свободното движение и движението на работна ръка в единния пазар. Свободното движение на работниците също ще има положително въздействие върху единния пазар, върху растежа и заетостта. Тоест необходимо също така да се поощрява дебатът, по отношение на предимствата, което правото на свободно движение има за обществото, както укрепва социалното, е, е, социалната кохезия, социалното сплотяване. А също така и е, солидарността и другите основни ценности играят голяма роля в това значение. Трябва да подкрепим и процесът, назначаван от комисията, за да се идентифицират всички пречки, които а, по пътя към тази цел и да бъдат те премахнати. Годината ще бъде а, планирана и управлявана централно, но да очакваме редица инициативи по места. И а, разчитаме на сътрудничеството на всички заинтересовани страни. Ще работим с Европейския форум на лицата с увреждания и лобистските женски организации и всички тези партньори ще сътрудничат в тази инициатива. Разбира се, наши партньори ще бъдат всички европейски институции. Междуинституционната група по въпроса на информацията. Това беше обсъждано с съвета, парламента и комисията. Ще работим в тясно сътрудничество и с а, националните правителства, с всички служби на Европейската комисия, които отговарят а, за различните аспекти на нашата политика, свързани с правата на гражданите. Ще разчитаме и на мултипликационния ефект, за да може нашето послание да стигне до всички. Ще бъдат предприяти редица инициативи. Вие ще ги видите в нашите предложения. Няма да ги избравям всичките. Но специално внимание ще бъде обърнато, както вече посочих, на информацията. По този начин ще укрепяваме, укрепваме ролята на всички информационни на Евродирект, ролята на Евродирект и на всички други служби и организации. Свършвам вече, каза ораторката. Съжалявам, че ви прекъснах, казва председателката. Благодаря. Благодаря ви за вашето участие в нашето заседание. Не бяхме информирани, че има промяна в представителя на комисията сега. Благодаря от името на а, госпожа Харкин. Ще кажа следното. Искам да благодаря на докладчицата за нейното становище. Мисля, че тя е засегнала всички гласни въпроси. Особено важно е да се информират иммигрантите и техните семейства за техните права. Нямам, не съм наясно какво точно има предвид в същество изменение. Съгласна съм, че гражданите трябва да бъдат информирани за техните права и за трудовото законодателство, както се казва в девето изменение, но не само де... трудовото законодателство. Десето изменение е много уместно. Може би трябва да разширим малко становището, за да включим понятието активно гражданство. А също идеята засегната в четвърти член, където се говори за срещи на представители на граждански организации, които работят в областта на защита на гражданските права. Благодаря. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата Ципел, който не може да, не, да присъства днес. Само няколко думи. Преди всичко искам да благодаря на докладчицата за а, доброто проекто становище. Госпожа Ципъл смята, че доклада е, е в правилна насока и че и сме готови да работим за постигане на конструктивен компромис. Годината за европейските граждани е много важна крачка към годината на гражданите под егидата на ООН. Необходимо е всички европейски граждани, особено работещите, да познават добре своите права а именно еднакво третиране, липса на дискриминация, справедливо отношение към работниците, еднакви права за всички. И особено тези, които са недостатъчно квалифицирани и не могат да разберат механизмите на Европейският, Европейският съюз, трябва да бъдат информирани относно техните права. Уверени сме, че докладът е в разработен в правилна насока. Ако това е което ме бях помолен да кажа, сега ако ми разрешите и няколко лични бележки. Тъй като говорим за принципа на недискриминиране, когато става дума за свободата за пътуване, свободата да се работи и учи в чужбина, не трябва да забравяме за някои опасения. Опасения на граждани, които се боят, че може да, да се наложи да пътуват в чужбина, да бъдат принудени да пътуват в чужбина, за да се реализират професионално. А някои хора, въпреки че имат възможност, може да не искат да пътуват. А сега пак давам думата на госпожа Фигередо. Е, Съвсем набързо, госпожо председател. Е, um- Благодаря на колегите за изказванията. Разбира се, не е достатъчно просто да бъде отбелязана Европейската година на гражданите – Необходимо е хората да излязат е, от е, домовете си, да гласуват, да разберат какво е Европейския съюз. Те трябва да разберат, че съществуването му е в техен собствен интерес. Трябва да започнем с зачитането на правата на отделните хора. И за това моите предложения успоредно с някои от коментарите, които чухме, особено от комисията, са насочени към това, ако желаете, на е, е, всичко, което ще предприемем е, в тази Европейска година на гражданите, да бъде придаден по-конкретен, осезаем характер. Защото не се нуждаем от общи фрази от общи приказки. Трябва да се опитаме максимално да отчетем опасенията на гражданите, да удовлетворим техните потребности, да преодолеем дискриминацията, която все още съществува в много сфери. Няма да навлизам отново в всички подробности, но хората много добре знаят за какво говоря. Има на пазара на труда, дискриминация при извършването на услуги, има дискриминация основана или на пола, или на гражданството, или на етническия происход. В това отношение все още има доста сериозни проблеми в Европейския съюз. И все още ни предстои да извървим дълъг път. Тези проблеми, разбира се, трябва да бъдат обсъждани, но трябва да се вземат и мерки за гарантирането на тези права. Те не се изчерпват с правото на гласуване. Е, ще работим по всички тези въпроси и още веднъж е, благодаря на колегите за предложенията им. Те със сигурност ще бъдат много полезни е, за работата ни и по доклада и за следващото заседание. Следващото е, заседание на 15 декември, 26 и 27 е, декември, е, внасене на изменения през март е, трябва да се гласува в комисията, а на 2 май 2012 година в пленарно заседание ще обсъждаме. Искам да приветствам, преди да мина към следващата точка, група от трудещи се, които са на заседанието на нашата комисия по покана на госпожа Рапти. Моля да ги поздравите с добре дошли. Следваща точка. Господин Диятън е съгласен е, неговата точка да мине след следващата точка, която е, предполага изложение на комисията. Така че, е, моля, колегите, които трябва да се изкажат, да дойдат при мен. благодаря на господин Дирден за това, че се съгласи с тази спонтанна промяна в дневния ред. Right. Искам да приветствам Годишния обзор на растежа за 2012 година, насоките за политиката на държавите членки по заедостта, както казах, ще имаме изложение от комисията. Ще чуем след това обсъждането и едва тогава ще обсъдим точката на господин Диер. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ще направя кратко въведение е, в годишния е, обзор и стратегията за растежа. Мисля, че комисарят Андор вече имаше възможност накратко да ви запознае така с най-общите характеристики на този обзор. На 23 ноември комисията пусна годишната стратегия за растежа all, umbrella... Тук говорим всъщност за няколко документа. Първо, е, комуникация шапка с четири приложения. Първо Европа 2020, макроекономически доклад, е, е, заетост и данъчна координация в Европейския съюз и по-добро хармонизиране на данъчните политики на държавите членки. Аз ще се спра преди всичко на положението с заетостта както и на доклада, който наричам доклад Шапка. Неговото съдържание може да бъде обобщено в пет точки. Първо, обявява се, че трябва да продължим усилията си за данъчна консолидация. Това е много важно за бъдещата конкурентоспособност. Трябва да бъдат реформирани данъчните системи, за да способстват за растежа и заетостта. Вторият момент е да се възстановят нормалните е, потоци на кредити е, за економиката, което предполага реформа на банковия сектор. Третия пункт – ускоряване на структурните реформи, особено в областта на услугите, мрежовите сектори, публичния сектор и цифровата економика. Четвърти важен пункт – борба с безработицата и преодоляване на отрицателните последици от кризата чрез отстраняване на тесните места на пазарите на труда и да се премахнат рисковите фактори, които удължават безработицата я превръщат в структурен проблем. И петият основен пункт е модернизиране на обществената публичната администрация. Този годишен обзор излиза в момента, в който изпитваме доста големи трудности, както в световен мащаб, така и в Европейския съюз, както в економическата, така и в социалната сфера. Контекстът може да бъде определен като тежък потребността от данъчна консолидация много стеснява възможностите на държавите членки да маневрират и да възприемат нови програми за стимулиране. Същевременно доверието се топи. Имам предвид доверието в общия капацитет на економиката за инвестиции и създаване на нови и по-качествени работни места. Трайната висока безработица в Европейския съюз и знаците за все по-големия брой хора, които са в риск от бедност, бедност, обедняване и а, изпадане от обществото отъжнява задачите на държавите членки. Кризата рискува да се отрази много трайно върху пазара на труда. Днес 40% от безработните в Европейския съюз вече са трайно безработни. Тези, които пък не работят, рискуват да изгубят уменията си и постоянно да, за постоянно да бъдат изолирани от пазара на труда. Затова е много важно да насочим усилия към поддържане на връзката на тези хора с пазара на труда. Таз годишният обзор поставя силен акцент върху и, и последиците от кризата, свързани е, е, с социалната сфера и безработицата и се отговаря на някои критики, отправени към първия обзор. Безработицата до голяма степен остава основно е, наше тежнение във връзка с стратегията за 2020 година. Особено неприемливо е това, което става е, с младите хора. През последните три години има рязко увеличаване на безработицата сред тях от 15 на 21%. 5,3 милиона са безработните младежи в Европа днес. И всички от 15 до 23 години се нуждаят от образование и подкрепа на квалификацията. Сега говорим за 7,5 такива младежи. Не бива Европа да губи цяло поколение заради тази криза. Длъжни сме да съсредоточим вниманието си върху повече мерки насочени към растежа, но не можем да загърбим извършването на структурните реформи, които са необходими за гарантиране на бъдещата ни конкурентоспособност. Това означава да не се вторачваме в краткосрочните мерки, а по-скоро да обърнем внимание на дългосрочните трудности. Ние се нуждаем от мерки и от двете категории. Докладът за заетостта и обзорът за 2012 година очертава основните реформи на пазар на труда за държавите членки. Първо създаване на обща рамка за борба с безработицата сред младежите и очертаване на спешни действия. Комисията е съгласна, че е, младежите изискват особено внимание, защото те страдат неимоверно от кризата. Важно е да се е, предложат инициативи, които съчетават трудова практика с образование, например стажове. Социалните е, партньори трябва активно да бъдат привлечени към разработването на тези мерки, за да успеем. 2012 година а, трябва а, да бъде година, в която значително да се подобри положението на младежите. А, комисията до края на тази година ще обяви инициативата Възможности за младите за подкрепа на усилията на държавите членки. Второ, трябва да се стимулира създаването на предприятията, като се стимулира предприемачеството и работата на самонаетите лица. Трябва да се отмести данъчното бреме от работната сила. Това е много важен стимул за създаването на предприятията. Комисията визира и някои инициативи за социална отговорност изграждане на мрежи, мобилизиране на публични и частни фондове, социални предприятия и привличането им в мерки за стимулиране на заетостта. Новият механизъм за макрофинансирането на Европейския съюз за микрофинансирането, т.е. вече функционира в няколко държави членки. Той ще подпомага микропредприятия. Необходимо е такава подкрепа, необходимо е и бюджетно неутрално намаляване на разходите за работна сила, за да може да се стимулира заетостта. Третата основна препоръка е предприемането на ефективни мерки – с цел безработните да се върнат на пазара на труда. При сегашните условия, свързани с бюджета, е много важно да се стимулира функционирането на службите по труда. Трябва целенасочено да се свързват работници и работодатели, трябва да се осигури обучение за безработните и да се намали трайната безработица, да се даде перспектива на трайно безработните. Необходимо е да има автоматични стабилизатори, които действат като препятствия пред социалната изолация. От тук и необходимостта от фискална консолидация трябва да не се стига до там, че плановете за данъчна консолидация да водят до автоматично неблагоприятно преразпределение на благата в ущърп на уязвимите. Трябва да запазим и пенсиите. И за това в първите 6 седмици на 2012 година комисията ще излезе с бяла книга за пенсионните системи. Пета и последна точка. Нека не забравяме, че економиката се нуждае от все повече познания в крайна сметка, нашият потенциал за растеж дългосрочен план зависи от уменията на работниците. За това абсолютен приоритет трябва да стане модернизирането на системите за образование и обучение, независимо от бюджетните ограничения. За да стане всичко това, държавите членки трябва да изпълнят задълженията си а, за структурна реформа. И освен това, трябва да се насочат към по-дълбока интеграция на политиките в еврозоната. Европа се нуждае от политическа воля за преодоляване на кризата. Новият механизъм за економическо управление цели във второто европейско полугодие е, да ни помогне да не стигаме до бъдещи неравновесия в економиката. Всъщност, благодарение на кризата, действията на ниво Европейски съюз стават още по-необходими. За това комисията реши бързо да действа по инициативата Възможности за младите. В следващата година ще предложим пакет за стимулиране на заетостта с нови идеи за реформа на пазарите на труда и стимулиране създаването на работни места. Тук ще имаме организация шапка, за, т.е. ще имаме известие шапка за създаване на работните места, ще имаме известие за те наречената гъвкава сигурност и ще има няколко нормативни проекта. Е, държавите членки трябва да използват повече Европейският социален фонд. Това е не само необходимо, но и приоритет. Средства все още има и те трябва да бъдат използвани за постигане на нашите приоритетни цели. Комисията ще продължи да работи с съвета и с парламента, за да бъде още по-солиден нашият подход към второто европейско полугодие и за да бъдат силни и категорични нашите послания това отношение а, поискахме отчет за укрепения диалог с Европейския парламент. Ние искаме той да има по-широко участие в изпълнението на стратегията 2020. Комисията приветства волята на парламента да участва по-активно и ще а, прави всичко по силите си да му съдейства. Вярваме, че нашето сътрудничество до сега беше доста ползотворно. Също така забелязах и споделям вашите опасения във връзка с напредъка към постигане на целите от Европа 2020 година. Комисията е съгласна, че този напредък до сега е разочароващ националните цели, зададени за сега, не достигат а, за постигане на целите, определени на ниво Европейски съюз. За това Стратегията за 2012 година цели увеличаване на работните места и задълбочаване на реформите. Нуждаем се от пакт за устойчив растеж и от пакт за работните места. Ние искаме държавите членки и регионите да привлекат основните действащи лица в изработването и прилагането на националните програми за реформи. Редовните консултации са много важно изискване. Е, една от критиките до сега към към изпълнението на стратегията да Европа 2020 е, че е, хората нямат е, отношение към нея. Социалните партньори не участват достатъчно в изпълнението и за да се превърне тя в успех, това трябва да бъде променено. И е, последно, аз знам, че имате резерви към усъвършенстването на сроковете по, за полугодието. Сроковете в първото полугодие бяха много строги и не се е, позволява, е, не позволяваха комисията да изработва конкретни препоръки за конкретни страни. Това и държавите членки го споделиха и комисията го споделя. Това е една от двете основни причини стратегията за годишния растеж за 2012 година да я представим още през ноември 2011. Другата основна причина, разбира се, е много тежкото състояние, в което се намира економиката ни днес. Сега вече сме изработили стратегията за годишния растеж и приложенията към нея. Е, ще проведем двустранни е, дискусии с държавите членки не след дълго, но разбира се, е, тук трябва да работим бързо, за да подготвим становищата за Европейския съвет през март, защото там трябва да бъдат прияти насоки за оставащата част от европейското полугодие. Искам да ви уверя, че с датското председателство, което ще встъпи в функция от 1 януари, ще работим за подобряване на сътрудничеството си. And, um... Благодаря. Госпожа Корнилсен, сега нека да чуваме по проекто доклада. Thank you. <laughs> Um, yeah, thank you for... Благодаря. Благодаря за представенето на годишния обзор за растежа. Ние също очакваме с нетърпение възможностите за съвместна работа. Ще представим доклад, който се надяваме, че ще бъде гласуван през февруари, на време за срещата на върха през пролета. Действително графикът е много сгъстен. Сега сме изработили един е, работен документ и все още няма окончателна версия на този документ. И причината е, че искам да отразя всички гледища и мнения, които стигнаха до мен. Документът ще бъде представен само на английски за което се извинявам. Ако има проблеми, разбира се, можем да търсим и конкретно решение на въпросите. Говорихте за доклада, който гласувахме миналата седмица. Там се е, визираше европейският полугодие – и факта, че не са ангажирани достатъчно националните парламенти и гражданското общество. Опитваме се да не припокриваме функциите твърде много. Гласувахме вече текста на доклада и се надяваме, че няма да се повтаряме в следващия. И Основният момент е, че Европейския парламент трябва да има възможност да каже, да даде отношение към приоритетите за следващите години. Годишния обзор на растежа и европейското полугодие все още не намират е, реално правно основание в договора за това. Сега парламента има неофициална възможност да влияе. В договора никъде не се казва, че парламента не може е, да влияе. Затова ние трябва да намериме начин да даваме своето мнение към доклада на комисията и да се опитваме да упражним въздействие и върху съвета да отчита демократичните мнения. За това се опитваме и да гласуваме документа през февруари, за да стигне до, да мине и през пленарна зала и да стигне до среща на върха през март. И въпросът не е да смесваме в едно всички политически убеждения, които съществуват в парламента, а просто да изградим няколко основни препоръки към съвета – в такъв смисъл се опитваме да постигнем максимален компромис, за да отчетем всички становища. И за това призива ни към групите да имат и те своите приоритети в мненията си. Първо в документа започваме с ред оговорки, в които се коментира ситуацията в подробности. След това формулираме 6 ключови препоръки. Много ми се, би ми се искало и след измененията тези основни препоръки да останат само 6. Но може би ще има още една така ключова консенсусна препоръка – във всички случаи, разбира се, готова съм да смениме текста, но нека да имаме и приоритети. Първата ни препоръка е за последователност. Стратегията на Европейския съюз за 2020 формулира приоритети за 10 години. И много изненадващо е колко малко от тези препоръки са отчетени в годишния обзор на растежа. Като че ли данъчното консолидиране, конкурентоспособността изведнъж стават по-важни от това економиката да бъде устойчива и да има и социален аспект. Така че годишният обзор на растежа като че ли предлага един нов кръг от приоритети, различен от тези, с които се стремим да постигнем чрез стратегията 2020. Освен това, като че ли е, има и непоследователност е, между препоръките в економическата област и социалните препоръки, като економическите, разбира се, получават много по-голям превес над социалните в края на краищата економическите аспекти трябва да бъдат разглеждани в рамките и в светлината на социалните цели и насоки. Второ, националните планове и националните цели за участие в трудовия пазар, за намаляване на бедността, за образование, изобщо не показват, че ще бъдат постигнати целите на стратегията 2020. И факт, че страните членки не са достатъчно амбициозни, смятам, че в съвета това трябва да се обсъди и да се поставят по-високи цели. Но също така е много неприятен факта, че и е, комисията като че ли направи нищо, за да коригира тази липса на амбициозност. Третата ни препоръка е за създаване на работни места – не всички са на мнение, че основен приоритет е да се реши кризата с държавните дългове. Но как може да има економическо и социално възстановяване, ако единствените страни, които могат да инвестират в създаване на работни места, са страните, в които няма изключително е, висок ниво на дълга. 23 от 25 страни членки в Европейския съюз имат такива дълга. Ние трябва да имаме устойчиви инвестиции, и то от всички страни членки. Четвъртата ни препоръка е за заетостта и качеството на работните места. Говори се за намаляване на допълнителните привлекателни елементи за това хората да влязат на работния пазар, но смятам, че всъщност трябва да се обърне внимание именно на такива допълнителни възможности, примерно за гледане на деца и така нататък. Пето, социалната изолация. Смятам, че е много важно да коментираме отделно въпроса за социалната изолация и бедността и е, предлагам на съвета да приеме тази препоръка, но е, също така и да подчертае, че е, все по осезателни стават социалните последици от кризата – и то за хора, които са много далеч от трудовия пазар. Шестата ни препоръка е а, препоръка свързана с доклада Брест на госпожа Берес, извинете. Просто трябва да има много сериозно организиран диалог с гражданското общество и само тогава всички реформи биха следвали в правилната посока. Та, това, това са основните ни препоръки и искам да поканям всички членове на комисията да реагират днес или утре да е срокът е, до четвъртък, моля ви, дайте, дайте ми възможност да чуя какви са вашите мнения, особено по ключовите препоръки. Второ, ще има изменения от Комисията по жените за равнопоставеност, за включване на елементите на равнопоставеност във всички политики по темата. Аз лично съм из... Изненадана, е, вярно, много неща може да се включва като тема, да се включат като тема в такива изменения но текстът става прекалено дълъг, а някои неща могат да се отчитат и по-нататък. Председателката. Merci, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Directeur Général. Nous avons été euh, très... Благодаря, euh, госпожо председател. Э, много интересно беше да слуша човек вашето представяне, също и на госпожа Корнелесен за годишната стратегия за растежа. Първият въпрос, на който искам да се спра, е следният. А, става дума намаляването на безработицата. А, значи имаме, имаме обаче, оказва се, че имаме все повече дългосрочно безработни. И затова е необходимо да имаме съвсем конкретна стратегия за онези, които са дългосрочно безработни. Защото много по-лесно е а, да се приобщи отново а, към светът на труда един а, работник, който е отскоро безработен, отколкото някой, който е от дълго време безработен. За такъв безработен е необходима специална политика. Особено когато става дума за връщането към а, работа. Много важно е да се поддържа а, връзка с трудовия пазар, на безработния с трудовия пазар. И това е цел, към което трябва всички да се стремим на национално равнище, защото ако страните членки не, преследват непрекъснато тази цел да помагат на дългосрочно безработните, няма да можем да намалим дългосрочната безработица. Това първо. Втория въпрос, към който искам да ви обърна внимание, е следният. въпроса, проблема е за младите и е, трудностите, които те се сблъскват, когато трябва да се намерят работа. Все повече млади хора напускат е, образователните заведения без професионална квалификация. И това е едно особено трудно положение, защото ние не можем е, да включим тези млади хора в. е, е, е да им намерим работа, е, след като те са, е, <laughs> след като те са е, завършили образованието си и нямат професия. Затова е необходимо Необходима е стратегия, в която да включва индивидуални проекти, индивидуализиране, които да са различни за отделните случаи. И това е труден въпрос, Костелив Орех, който ще трябва да се опитаме да решим. Третия въпрос, който искам да спомена, ще го спомена набързо, но той не е маловажен, защото изисква също така специфични политически решения. Това е незабавните действия, които са необходими за подпомагане на онези, които а, страдат от кризата, и а, дългосрочните решения. Значи необходими са незабавни решения, необходими са и дългосрочни стратегии. Необходими са различни стратегии, които се преплитат, а, за да можем да отговорим на това двойно предизвикателство. Не може да разчитаме единствено дългосрочните стратегии, когато има, е необходимо а, да по, от незабавни взимане мерки за преодоляване на текущите трудности. Четвъртият въпрос, който също накратко ще спомена, е следният. А, вие споменахте, вие самата и госпожа Корнелисен, необходимостта от привличане към участие на социалните партньори. Искам също така да спомена, че е необходимо мобилизиране на професионалните отрасли. Социалните партньори, да, те трябва да бъдат мобилизирани, но но работните места в различните отрасли, мобилизирането на отраслите, за да могат да се разработят необходимите мерки за откриване на работни места, е абсолютно необходимо, за да можем успешно да изпълним нашата стратегия за, годишна стратегия за растеж. Нещо, което не трябва в никакъв случай да се пренебрегва. И последно, никакъв случай не трябва да забравяме равното третиране и равенството мъжете и жените във всички случаи, във всички наши политики. Разбира се, тук роля ще играе политиката на Комисията за жените. Господин Серпис. Благодаря, госпожо председател. Е, слушах е, много внимателно двете съобщения и ще се е, присъединя с, към колежката Корнелсън. Защото, както беше посочен и в доклада Берес, и както а, заключава и госпожа Корнелсън, тези доклади фактически отразяват и а, мнението на членовете на нашата комисия, които са загрижени за две неща. При нас са документи, които ще насочват нашата економическа политика в един решаващ период. Но, тази, но това е много деликатен въпрос. Необходимо е да внимателно да следим как, как еволюира мисленето в комисията. А необходимо е да мислим преди всичко за демокрацията. Виждаме случаи, когато гражданите не са представени адекватно. Виждаме, че в много страни в юздите на управлението поемат технократи. И когато разработваме политически документи, трябва да внимаваме парламентът дали е включен, дали участва в процеса на взимане на решения. Защото става а, дума за до, доста сложните проблеми на субсидиарността. А, националните парламенти и Европейския парламент. Не трябва да забравяме това, което се изтъква и в доклада Берес, и в доклада на госпожа Корнелсен. Въпросът е за демокрацията. Ние трябва да участваме в този процес, нашите мнения трябва да бъдат чути. Това не са въпроси, които трябва да се решават само от администратори от министерства и други държавни служители. Второ един въпрос, който засяга всички. Всички политически групи. Това е технократския подход към макроекономическите проблеми. Но когато става дума за политическите въпроси, залегнали в нашата стратегия 2020, залегнали в нашите договори. Това са неща, за които все по-малко говорим. Става дума за макроекономическите цели. А това, което сме свидетели, противоречи на а, на нашите договори. Искаме социална пазарна економика, т.е. на социалното трябва да се даде приоритет. Като чета този документ, на 100 страници се анализират различни економически проблеми и само на две страници проблемите на заетостта. Тоест, няма да има промяна до 2014 година. 25 милиона безработни. 40% от младите в моята страна. Те се споменават между другото. На тях не се обръща вниманието, което заслужават. Най-голямо внимание се обръща на макроекономическите проблеми. какво трябва да правят институциите, как да се борим с държавния дълг, конференции, документи по тези въпроси, но нищо, нищичко не се казва за безработицата, за социалните проблеми. Тоест, липсва баланс в този, този документ. Това е подход, който изхожда от, от идеята, че ако економиката е наред, всичко ще бъде наред, но съвсем не е така. Не може да допускаме, че ако се преборим с дефицита, е, ще живеем в един идеален свят. Съвсем не съм съгласен с тази идея и съвсем не мисля, че така трябва да вървим напред. Три години след началото на кризата не трябва да повтаряме едни и същи грешки, не трябва да слушаме все същите анализи. Сега накратко. Съгласен съм с госпожа Корнелисън. Съгласен съм с нейните заключения. Мисля, че трябва да работим заедно. Необходима е решителност. Не, не трябва да изпускаме от поглед целите на стратегията 2020 и по отношение на безработицата. Не ни трябват само зелени книги и други подобни документи. Необходимо ни е всички важни проблеми да бъдат включени в нашия дневен ред. Нямаме нито едно законодателно предложение в програмата на комисията за следващата година. т.е. не трябва да отстъпваме от това, което вече сме постигнали. Затова аз съм много загрижен. Не може институциите да диктуват на страните членки как да изглеждат трудовите договори, например. в някои договори а, е, има клаузи, които разрешават на работодателите много лесно да освобождават работниците, например. А, това това, това, това не може да бъде толерирано. Не можем да, не можем да отстъпваме от колективните трудови договори, само защото някой е, чиновник в Брюксел е решил, че нещо трябва да се промени. Необходимо е по-голямо внимание да обърнем на социалния диалог и трябва да се чуе гласа на гражданите. И накрая едно мнение. Освен, че безработицата е огромен проблем, още по-тежки са проблемите на младите. Не може само да слагаме диагноза на заболяването, без да предписваме лечение. Младите не трябва да остават безработни за повече от примерно 3 месеца. Необходимо е да им се помага. Необходими са стажове, други мерки, за да могат младите да се включат в пазара на труда. Но конкретни предложения по това не виждам. Много от нещата, които се казаха тук, е, са последователни. Мога да се съглася с тях, но необходимо е да преминем от думи към дела. Не трябва да се е, е, подаваме на идеологията на економии и съкръщения, която като че ли ни ръководи сега. Благодаря, госпожо Фигередо, давам ви думата. Благодаря. И едно е, е, криер пти. Говорим за, по много деликатен въпрос. Да, наистина. Колегите ми вече казаха много но на мен ми се иска да се спра на три въпроса, които според мен са от основно значение. Първо, предприеманите мерки в рамките на економическия план, особено в страните силно пострадали от кризата, водят до влушаване на положението от социална гледна точка. И за това бих посъветвала комисията тези проблеми да ги анализира много внимателно, защото за сега такъв анализ липсва. На практика. Изправени сме пред пакет с насоки. Да pobreza, este agravamento das desigualdades и които излизат извън темата за задълбочаването на бедността, растежа на безработицата и проблема на дискриминацията. Милиони хора страдат от преплитането на всички тези обстоятелства. Младежи, пенсионери, жени, безработни. И това въжи за много от нашите държави членки. Всички тези хора е, страдат от съкръщаването на средствата. От тук социалното положение, а вследствие на това економическото положение се влушават. На мен ли се ще този въпрос да се превърне а, в сърцевина на подхода. Нещо, на което не сме свидетели в момента. Aqueles que estão a ser impostos а Греция, Португал, etc. Не можем да продължаваме да налагаме пактове за стабилност, както бе направено в Гърция и както сега се прави в Португалия. От социална гледна точка това е катастрофа, впрочем такава е и от економическа гледна точка. Тъй като покупателната способност спада, населението обеднява, и всичко това води до дълбока економическа рецесия. Оттам до спад на брутния вътрешен продукт и прочи. В Португалия се очаква спад от над 3%. Мисля, че циферите за Гърция ще са още по-тревожни. А Испания, а Ирландия, а някои други страни, какво да кажем за тях? Това не е отговор на наблюдаваните проблеми, например, на проблема с безработицата. Това, което правят и постигат тези мерки е да влушат положението. Всичко, което казвам, е свързано с друга тема – застаряването на нашето население. Увеличаването на възрастта за пенсиониране означава, че ще има все по-малко работни места за младите – и въпреки това, в много държави членки над 40% от младежите са безработни. Мерките, които ни се предлагат, не обръщат внимание на тази зависимост, не се предлагат альтернативи. И пара фазер и му И не се обръща внимание на реалните последици. не се обръща внимание на реалните промени в положението, които настъпват. Освен това, в различни сектори е, има нормативна уредба, включително по отношение на обществените услуги. Е, нещо, което също води до е, е, бедност. Защото ако няма надлежен достъп до здравеопазване и до социални услуги, положението на хората не, няма как да се подобри. Ето защо и бедността расте. Да, определили сме целите. Стратегията Европа 2020 година, включително целите, свързани с намаляването на бедността. Тези цели няма да бъдат постигнати по този начин. Надявам се, че ние, Комисията по въпросите на заетостта, ще се умеем да излъчим конкретно послание към Европейската комисия в смисъл. Така не може да се продължава. Предложенията, които ни се правят, трябва да бъдат променени. Колегите ми вече обърнаха внимание на факта, е, че в този документ само две страници са посветени на заетостта. Мисля, че всичко това може да бъде обобщено с едно единствено изречение. Всичко става по-лошо. Безработицата расте. Това е изводът. Когато прочетем представените ни документи, благодаря. Искам да кажа съвсем накратко, че съм съгласна с колегите Съркас и Корнилсен. Много е важно Европейският парламент да съобрази тези а, са, а, мисли и сега давам на вас думата, за да обобщите накратко. Ще се опитам да пресроча едната минута с много малко секунди. Благодаря за реакциите, благодаря за ангажиментът ви. Комисията, бъдете сигурни, че комисията като цяло, не само генерална дирекция за ето, застава зад идеята, че трябва да има гаранции, че социалното измерение е, следва да бъде толкова важно, колкото и всички останали, не само, включително економическото. Като това не се измерва с е, броя страници, та желанието съществува. Но за това да можем да имаме приобщаваща растеж на економиката, е, е необходимо да има и устойчив растеж. Е, и е, едното не може без другото. Това са фактотите на реалността. По въпроса на реформите тук не става дума за неща, които са измислени от няколко бюрократи тук в Брюксел. Става дума за мерки на националните парламенти. И сега се дискутира европейското полугодие, но то после се е, въвежда конкретно от страните членки в националните полугодия, след дискусии в националните парламенти. И съответно тогава се изграждат и националните бюджети. Значи цялата тази структура на економическо управление не се спуска от Брюксел. Страните членки просто трябва да бъдат ангажирани да си следват своята роля, а ние се опитваме просто да им помогнем. В момента основният начин, по който ние можем да помагаме е социалния фонд, разбира се и кохезионните фондове, но Европейския социален фонд е основен. Но в края на кращата огромен част от средствата са в, в ръцете на страните членки. Именно това е принципа на субсидиарност. Нашата роля е само да след... следим дали страната членка спазва условията на прилагане на социалния фонд ние можем да търсиме евентуално промени, но в края на краищата и е, огромна част от средствата могат да бъдат освоявани и по настоящите програми. Само една трета от Европейския социален фонд от плащанията са използвани тази година. Значи в останалия срок още има две трети от кредитите, които могат да бъдат използвани от страните членки за съответните приоритети, примерно трайно безработните или, или младите хора. Пак казвам, ако трябва да се правят промени в програмите или да се формулират нови програми, можем да го направим. Вие говорихте да не говориме повече, да действаме. Да, има примерно инициативата за младеща, тя слага акцент върху дейността на страните членки с използването на съответните фондове. В пакета за поощряване на заетостта също ще излезем с предложения за мерки за борба с трайната безработица. Във всички случаи очаквам с нетърпение дебатите с парламента в бъдеще с вас. Благодаря, председателката, че толкова бързо приключихте. 20 декември е крайния срок, както каза госпожа Корнилсен. И е, имайте предвид, е, че документа ще излезе само на английски. Това сигурно ще е проблем. Но това е за сега. За сега. По член 46 предлагам упростена процедура и съответно доклада ще, бъде, ще мине през пленарна зала без изменения, само за одобрение. Мисля, че докладчика се е съгласил. Нека да бъдете уведомени и вие. Е, за да можем да приготвиме текста за съвета през пролета, ще трябва да минем по тази процедура. Ако нямат възражения, нека да се върнем сега на предишната точка и благодарим на е, оратора по тази. И се връщаме сега на доклада на господин Дирден за първия е, годишен конвент на Европейската платформа срещу е, бедността и социалната изолация. Докладчикът бе, е, докладът бе прият на 18 октомври и ще влезе в пленарна зала на 15 ноември. Давам думата на господин Диердан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да отделя няколко минути. Надявам се няма да бъда прекалено дълъг. Знам, че имаме дълъг дневен ред. Да отделя няколко минути за е, тази първа годишна среща на Европейската платформа срещу бедността. Тя се състоя, този конвент се състоя на 17-18 октомври. Е, съобщението на комисията за инициативата за намаляване на е, бедността до 20 милиона е, събра много страни, които са заинтересувани от тази тематика за първи път. И този конвент бе проведен в Краков предвид полското председателство. Много удачно беше избрана и датата 17 октомври, Международния ден за премахване на бедността. Трима представители от нашата комисия присъстваха там, госпожа Ламберц и госпожа Туринен. И мисля, че можем да се поздравим от организацията и провеждането на тази инициатива. Конвентът има за цел да бъде основен инструмент на Европейската платформа и то не само за обмен на добри практики, което е основното, но също да има своята роля като инструмент за мониторинг за това какво и доколко са е, стигнали страните членки в е, политиката си в борбата срещу бедността. А, също така и да бъдат наблюдавани и да бъдат представени различните нива на е, управление, в които имат отношение към тази политики на борба с бедността. Нашата комисия нееднократно настоява докладът настояваше е, докладът да бъде формулиран, да бъде готов преди провеждането на, тази, на този годишен конвент. И този доклад бе е, прият в пленарна зала до голяма степен във формата, който бе прият и от нашата комисия. В е, двата дни в Краков Имаше дебати за постигане на целите за намаляване на бедността но в страните членки, а също инициативата на комисията. Също извън пленарните заседания имаше и конкретни семинари по конкретни теми, бедността сред младите, децата, също въпроси за ангажиментите поети от различни нива на управление в страните членки, за въпрос на социалната економика, гражданското общество и така нататък. Втория ден също така бяха подети много конкретни инициативи на място – Накрая комисар Андор, полското председателство, аз също се изказахме в заключение. Аз представих и нашия доклад. И накрая да отбележа, че е, много приятно бе посрещнати, бяха посрещнати препоръките на нашия доклад както от организиращата страна, така и от господин комисаря, който в своите заключения формулира ред инициативи, той между другото ги коментира и пред нас, и които инициативи са насочени в същата посока. Разбира се, не задължително винаги имаше и ангажименти за така че ще остане да видим какво конкретно ще бъде постигнато. Тези инициатива е, обедини около 400 участници от различни организации, от различни държави, членки на Европейския съюз Юсно и извън Европейския съюз, мисля, че 38 страни, членки бяха, 38 е, страни бяха представени там, така че има смисъл да се провежда подобна инициатива. Даже два дни не бяха достатъчно. Надяваме се до година да е, дните на провеждане да бъдат малко повече. да се възползваме от а, е, пулките от а, е, срещата тази година, за да я а, е, подобрим. И се надяваме също така, че ще можем и да направим първата разно, равносметка на всички дейности, извършени в посока на изпълнение на тази толкова важна цел намаляване на бедността в е, Европейския съюз. И то в, е, така да кажа, доста труден момент. Много е важно в такъв момент е, на, на едно място да бъдат събрани и политиците, и представители на гражданите за обсъждане точно на социални въпроси. Благодаря. Uh, благодаря, е, че сте присъствали на конференцията и заседанието на Комисията по заетостта и за цялата работа, е, полезна работа, която вършите за е, избягване на социалната изолация и за борба с бедността. Надявам се, че тези два проблема ще продължат да бъдат важна част от нашия политически дневен ред и години напред. Сега минавам към следващата точка от дневния ред. А това е, съвместен дебат по бюджета. Първо, освобождаване на, от отговорност по 6 точки става дума за освобождаване от отговорност. Първо ще дам думата господин Хартли от Сметната палата, след това ще дам думата на Европейската комисия и така нататък. Но господин Харди има думата най-напред. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Ричард Харди. Ръководя звено, което отговаря за финансовият одит в областта на заетостта, заетостта и социалните проблеми. Приближете си малко до микрофона, помоли председателката. Господин Харди повтаря това, което току-що каза. Представя се госпожа Сандалова, член на Сметната палата и Фредо Бонзипо, ръководител на звено, което отговаря за агенциите. Да ви представя резултатите от нашия финансов одит за 2010 година под раздела заетост и социални проблеми. Това е четвърта глава от доклада на Сметната палата по групата а, Кохезия, енергия, енергетика и транспорт. Разходите са близо 41 милиард или около една трета от целия бюджет на Европейския съюз. Над 30 милиарда са за регионални политика, за заетост и социални проблеми 7,5 милиарда или 18% от в рамките на разходите за заетост и социални проблеми. е, социалният фонд 94%, 6% за други социални мерки извън Европейския социален фонд. Във връзка с заетостта, равенство между мъжете и жените, социална солидарност и други програми – фонда за приспособяване към глобализацията и а, инструментът, предприсъединителният инструмент за кандидат, кандидатки също а, бяха обект на нашия одит. През 2010 година а, палатата направи одит на извадка от 243 плащания, направени от комисията Оценихме също така а, как работят подбрани системи за управление и контрол във връзка с работата на социалният фонд и на регионалните плащания в страните членки а, и а, работата на съответните генерални дирекции, разбира се, генерална дирекция за етост. Какви са главните резултати от одита? За групата кохезионна политика 49% от плащанията съдържат грешки. 7,7% е нивото на погрешността. Това е повече, отколкото 2009 година. И това значи, че кохезионната политика като цялост е най- засегната от, грешни, от грешки в целият бюджет на Европейския съюз. Може би е необходимо да се направи известно разграничение по отношение на плащанията между за заетост и за социални нужди. Повече от половината от 343-те плащания се отнасят до регионалните фондове. Ние анализирахме 60 транзакции по Европейския социален фонд. Посетихме 60% в 9 страни член, 60% проекта в 9 страни членки в рамките на 10 оперативни програми. Одитирахме също така 6 плащания, направени пряко от комисията за други мерки в областта на заетостта и социалната. Две а, е, а, е, плащания а, е, по фонда за глобализация, едно към Международното бюро по труда, едно а, за кампания за а, информация във връзка с борбата с бедността и социалната изолация. За Европейския е, социален фонд 18 от 60-те е, е, проекта показаха грешки. Имахме нивото на грешките, обаче в отделните проекти погрешността беше сравнително ниско. Изследвахме също така и случаите на несъответствие. Примерно недостатъчно следение на проекта от трените членки, но тези проблеми нямат количествен, нямат влияние, което може да се квантифицира върху бюджета. Най-големите грешки са в, в, в, в, с социалния фонд. Това са декларациите за разходи, които не влизат в рамките на националните или, или съюзните правила за това, които са, за, за, за проекти, които, които могат да получават такива плащания. Колкото до шесте плащания във връзка с други мерки в, в социалната област и областта на заедостта, те установихме, че всички тези плащания отговарят на правилата, на изискванията и в тях не открихме грешки. Отбелязваме в, годишния, в четвърта глава на годишния си доклад, че нарушенията на правилата за обществените поръчки съставляват около една трета от грешките в, общата кохезионна политика. Те се отнасят почти изключително до регионалните фондове и много рядко до политиката в областта на заетостта и социалните мерки. В сравнение с регионалните фондове, палатата установи 76 грешки след като изследва 143 проекта. Значи в 76 от тях имаше грешки. Както казах, 18 от 60 те процекта или около 30% от, от, от, анализираните проекти показаха такива грешки. Анализирахме системите за управление и контрол в страните членки. разгледахме работата на 8 одитни органи в 6 страни членки Одитните органи играят ключова роля за редовността на разходите. Тяхна отговорност е да проверяват как функционират системите за управление и контрол и да изготвят годишни доклади и одитни мнения, одитни становища, които да представят на комисията. В а, три от разгледаните, от 13-те разгледани случаи имаше грешки свързани с Европейския социален фонд. Общо взето резултатите от нашия анализ бяха задоволителни и трите одитни органи, в които имаше грешка във връзка с Европейския социален фонд, общо взето действаха ефективно. Ние също така а, разгледахме работата на комисията в проверяването на одитните органи и е, установяваме, че комисията общо взето задоволително упражнява надзор на тези одитни органи. В оценката си за годишната дейност през 2010 година на групите по политики, по-специално Генерална дирекция за етос, годишният доклад за дейността прави надежна оценка на редовността на разходите, за които отговаря генералният директор. В резултат на, на, на одитирането на декларациите за съответствие, е, е, е, достоверност и точност на финансовите отчети, установихме, че плащанията по социалният фонд и регионалните фондове са задоволителни. Необходимо е по-добро следение на съответствието, по-добро провеждане на финансовите корекции и това се отнася до новият програмен период, през който е необходимо да се намерят възможности за опростяване а, на правилата а, за а, правилата за, онези, за допустимост. Във връзка с годишния доклад, палатата установи, че а, милиард и половина а, а, за периода, а, програмния период 2000-2006 не са били, а, са били отеглени от, от генерална дирекция генерална дирекция заетост. Това е свързано с а, по-строги изисквания към политиката, с а, суспендиране на някои плащания, и закриването на някои програми. Може би трябва да подчертая че в този контекст, че процентът на изпълнение е 88, не трябва да се разглежда като отрицателен. И накрая. Забелязвам увеличение в бюджетните, поетите като ангажимент бюджетни кредити, които не са изпълнени. А това също не може да се каже, че е неочаквано, като се има предвид етапът на програмния цикъл, в който се намираме, и който господин Решел спомена в своето изказване. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кантус от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Франциско Марчел Кантас. Аз съм политически директор на Генерална дирекция заетост. В началото искам да благодаря на Сметната палата за прекрасното сътрудничество, за техния градивен подход по време на проверките за 2010 година и е, ще е, коментирам чутото от колегата от Сметната палата в няколко отношения, особено по отношение изпълнението и анализа на грешките, който бе извършен от Генерална дирекция за етост. От гледна точка на изпълнение на бюджета, както бе казано, като цяло през 2010 година Генерална дирекция заетост, е, близо 100% от е, ангажираните средства е а, покрила и 88% е процесът на изпълнение 7,4 милиарда евро. Основният недостатък в изпълнението на бюджета е в Европейския социален фонд, където в резултат на политиката, следвана още от 2008 година, на спиране и суспендиране, и следене по този начин на системите на държавите е, членки се е стигнало до по-нисък мащаб, по-малък мащаб на изпълнение през 2010. През 2011 обаче трябва да се спомене, че положението е обратното, защото вече има увеличаване на плащанията а, е, с 1,2 милиарда евро. А, е, като а, тук имаме връзка с Генерална дирекция Регио и Генерална дирекция Агри. Така че надявам се недостатъците през 2010 година ще бъдат напълно отстранени през 2011 и е, ще е, бъдат компенсирани чрез тези трансфери. Друг недостатък е, е свързан с ИПА, където неизпълняемостта се дължи на е, малкия брой е, заявления от държавите членки. Няколко думи за а, тежестта на грешките, анализирани от Сметната палата, както беше обяснено, а, те а, се фокусират върху глава четвърта, а, върху кохезионната политика и оттам за кохезионната политика има ръст на грешките 7,7 на 100. Това засяга не само Европейският социален фонд, а, а 88% от а, ангажираните кредити за плащане. А, и засяга а, и Кохезионния фонд и някои други фондове, които финансират транспортни проекти. В рамките на пакета за кохезионната политика, прията през октомври тази година, комисията е приела работен документ, в който анализира грешките от 2006 година. Насетне анализираме както категориите грешки, установени от Сметната палата, както и тяхното, така и тяхното географско разпределение. В този документ ясно се вижда, че от 2008 година когато възприехме много строга система на прекъсване на плащанията и суспендиране, участието на Европейския социален фонд в общия ръст на грешките е много ограничено. Този тази положителна тенденция е запазена и през 2010 година. Значи дълът от общия ръст на грешките е доста малък и продължава да намалява от 2008 година на сетне. Това въжи и за 2010 година. Работният документ, прият през октомври от комисията, за който споменах, също очертава много ясна концентрация на общият ръст на грешките – в седем оперативни програми в три държави членки. Това ни накара да предприемем целенасочени действия и Генерална дирекция заетост и Генерална дирекция регионално развитие, за да могат тези недостатъци, установени в ограничен брой държави членки, както казах, да бъдат отстранени. Е, не са установени никакви проблеми а, е, с обществените поръчки а, е, по линия на Европейският социален фонд, включително и за а, това въжи за редовете от бюджета, не свързани с ЕСФ и управлявани от Генерална дирекция за етост. Сега, във връзка с въпросите зададени от тази комисия за техническата помощ, за броя на тех... пилотните проекти, изпълнявани от нашата генерална дирекция през миналата година, във връзка с оперативните траншове от безвъзмезни средства и изпълнението на програмата Торес, ако правилно чухме, е, всич, цялата тази информация ще бъде предоставена на докладчика. Благодаря, господин Мари. Köszönöm a szót, е, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy igen szerencsés helyzetben vagyok. Részben az... Благодарю. Мога да кажа, че съм доста удовлетворен. Мога да потвърдя всичко казано за освобождаването от отговорност за 2010 Диалогът с господин Кантос и неговите колеги бе много конструктивен. Аз съм се срещал с тях и мога да кажа днес, че всички, ние получихме отговор на всички зададени от нас въпроси и то в задоволителни подробности. И мога да кажа, че в е, предишните години ни се беше налагало да дискутираме много дълго преди да решим дали да дадем положителен отговор на въпроса за освобождаване от отговорност. Но сега всички въпроси бяха решени, грешките са коригирани, така че аз заставам зад изказванията на, сметна, на представителите на Сметната палата и на комисията. И мога да кажа, че постигнахме много добър резултат, защото подобренията са видими. Действително, ангажиментите за плащания по социалния фонд са изпълнени и всъщност нивото на изпълнение е 97%. 7,7% ръст на грешката е в края на краищата по-добра стойност от това, което имахме като цифра по този показател в предходните години. Та може би ви се струва, че тази грешка е твърде висока като стойност, но в края на кращата комисията положи много усилия за намаляването на съответната цифра и страните членки са получили достатъчно информации за съответните изисквания и съществуват и необходимите институции, които осъществяват много по-стриктен и по-ефикасен контрол. Във всички случаи има и ясни индикации за, за желание за по-добро сътрудничество с ОЛАФ и се надяваме, че ръста на грешката ще може в последствие да бъде и намален. Зададох конкретни въпроси за конкретни програми и проекти и останах удовлетворен от отговорите, които ми бяха дадени. В такъв смисъл отново Призоваваме комисията да осъществява именно този тип конкретен контрол за отделни категории разходи и даже за отделни конкретни разходи. Според нас отделните ангажименти би трябвало да бъдат обозначени като такива. Във всички случаи смятаме, че ще е полезно да продължим да работим в сътрудничество. По отношение на фонда за приспособяване към глобализацията трябва да се зададат ясни нива. А що се отнася до техническите плащания, Отговорите на нашите въпроси там също бяха много задоволителни. Има още какво да чуем обаче от страните членки и ни се струва, че комисията би следвало да предприеме необходимото в това отношение. Като цяло, докладите действително са много положителни. Те показват, че всички положени усилия дават вече своите резултати. текстът на моя доклад скоро ще бъде представен на вашето внимание и аз разбира се съм на разположение да приема всички ваши изменения. Много се радвам, че комисията коментира, че всъщност грешката като процент се движи в правилна посока, макар че цифрата изглеждаше доста висока. Да се радвам, че има подобрение. Няколко дати сега. Измененията за докладчика на 20 декември се изпращат на докладчика на 13 се приема в комисията на 13 февруари. 25 и 27 март в комисията по бюджета и в пленарна зала през март. Благодаря на представителите на Сметната палата и на комисията. Смятам, че е изключително полезно бе тяхното изказване тук. И с това пристъпваме към следващата точка от дневния ред, която е точка 8. Yes, I think it is. Uh, you're talking on the right page already. <laughs> Uh, right, uh, I was already on the right page, but... Да, на правилната страница гледах, но това е точката за изменение на регламент номер 883 за координиране на системите за социална сигурност и регламент 987 за установяване на процедурата с прилагане на регламент 883. Давам думата на господин Карбнох. Колегове, ми, вам пред... Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Да, уважаеми колеги. Позволете ми да ви представя проекта доклад за координирането на системите за социална сигурност. Главната цел за изменението на регламента е да се гарантира, защото работниците, които емигрират в Европейския съюз, става дума не само за гражданите на страните членки, но също на лица без гражданство и бежанци, са обхванати от системата за социална сигурност а, с всички права и задължения, които проистичат от това, а също така да се а, да не плащат а, вноски в две различни страни. В момента виждаме, че системите за социална сигурност в редица страни членки се усъвършенстват. А, Необходимо е, е да се улесни тълкуването на основните документи. Аз подкрепям максималното упростяване за за да може да се изпълнат решения 883 от 2004 година и 977. Първо, Голяма част от Проблемите съществуват, когато някой дейността му, голяма част от дейността, по-голяма част от дейността му се извършва в страна, която не е страната, откъдето идва. Втора, въпроса за официално регистрираният адрес. Въвежда се понятието Повежда се понятието базов домашен адрес или базов адрес. И третия въпрос, това са помощите за безработни, за някои категории безработни. Става дума за онези, които живеят близо до границите, където на самонаетите се гарантира, че когато се връщат в страната, в която живеят, ще получават помощи, въпреки че в тази страна няма в системата за социална сигурност няма начини по който те да бъдат осигурени. По всички тези въпроси трябва да имаме решения, които са разбираеми, трябва да преговаряме с Европейския съвет и да постигнем споразумение на първо четене, както обикновено става в, при подобния регламент. На 1 декември, седанието си, съветът постигна единодушно решение по общия подход към тези проблеми. А, искам също така да ви осведомя, че по време на заседанието на съвета, комисията се е съгласила да преразгледа регламента след две години. Той съгласиха се да има клауза за преразглеждане на, в, след две години. Необходимо е да се посочи, че като се изхожда от общия подход на съвета и инициативите на страните членки, Готов съм да внеса и по-нататъчни изменения, които ще отчитат резултатите от преговорите в съвета. И искам да приканя, да поканя докладчите в Сянка на среща, заседание на 10 януари по тези въпроси. Благодаря. А сега представители на председателството, разбирам, че има такива тук. Искате ли да вземете думата? Да. Благодаря, госпожо председател. От името на полското председателство искам с удоволствие да потвърдя това, което каза докладчикът. Наистина на 1 декември съветът и нединодушно се съгласи за общия подход за координиране на социалните, системите за социална сигурност и различните изменения към и също така към документ 1778 на съветът. Полското председателство също така прие като изходна точка да стъпи върху работата, извършена вече от унгарското председателство по този въпрос. Най-спорният въпрос бяха въпросите за осигуровките на безработни самонаети лица. И а, в отговорите на нашите въпросници получихме по-подробна информация за това как финансират различните системи за социално осигуряване в страните членки. Въз основа на тази информация бяхме в състояние да формулираме компромисни предложения. Радваме се, че възоснова на предложенията, които направихме по време на преговорите, можахме да задоволим исканията на редица страни членки и да разработим общ подход, по който се съгласихме. Надяваме се също така, че ще може да стигнем до споразумение с Европейският парламент по този въпрос, още на първо четене. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателката, а сега представителят на Европейската комисия, господин Тахат. Благодаря, господин председателю. Няколко думи за предисторията на предложението на комисията. Този проект трябва да бъде възприеман в рамките на тъй наречените разни изменения. Това сме прави и по предишните и, и по предишните регламенти 1408 от 71 година и 571 от 72 година. Всъщност такива изменения разни се внасят ежегодно. Целта им е да бъдат съобразени измененията в законодателствата на държавите членки, както и някои нови тенденции, в частност решение по дела пред съда на Европейския съюз. Специфичното в настоящия проект е, че за първ път такива разни изменения се предлагат за новия регламент. Мина известно време от приемането и на основния регламент и на регламента за прилагането. Затова трябваше да бъдат адаптирани някои от приложенията и към двата регламента, за да бъдат взети предвид настъпилите промени в законодателствата на държавите членки. Също така, Имаше необходимост от изясняване на някои понятия, фигуриращи в основния регламент, така че да се позволи еднообразно тълкуване – на правните норми и е, бе необходимо също е, да се преодолеят е, някои дребни празноти, които бяха установени в двата регламента. Искам да подчертая, че тук говорим за начинание с чисто техническо естество, начинание, което многократно сме осъществявали до сега по отношение на предходните регламенти. И също така, благодарение на полското председателство бяхме в състояние да стигнем до тъй наречения общ подход. Смятам, че той е правилна стъпка в преговорите по този проект. Благодаря, госпожа Асер. Благодаря, госпожо председател. Както каза и докладчикът, става дума за технически изменения. Засегнати са два основни въпроса. Първо с адреса на регистрация и второ на въздушните екипажи. И второ, възможността за пренасене на социалните осигуровки. Значи, ако едно лице е заето, а след това е, остане без работа и остава в същата страна и съответно може да кандидатства на трудовия пазар, той естествено ще получава помощи за безработни. Но ако се премести, тогава вече трябва да бъде разгледан този въпрос в подробности. Тоест, ако това лице е било в друга страна и се върне в своята страна, ако той не е на разположение на трудовия пазар в другата страна, дали ще получава помощи за безработен. Няма да влизам в подробности в други въпроси, защото няма време, но съм сигурна, че ще можем да постигнем консенсус по тези въпроси и ще ви е, представя изменението. Госпожа Ламберт, благодаря. Приветствам начина по който докладчикът описа работата ни. Действително, техническа е работата, но тя има личностно изражение за хората, които са засегнати. Затова ние трябва да сме много наясно с последиците от подобни технически изменения. Адресът на регистрация действително е много важен момент, но трябва този адрес да е реалния адрес а не една просто почтенска котия, с която човек се възползва от възможността да получава социални плащания в други страни. Така че нека да имаме предвид и това. Има вече, знаеме, че има компании, които търсят къде са най-низки разходите за социални осигуровки с цел да изместят бизнеса си там. За това именно е толкова важен този въпрос. Благодаря. <coughs> Un minuto, señora presidenta, para decir al ponente. Госпожо председател, ще кажа само следното. След като изслушахме на 11 становищата на съвета и комисията, стигнахме до решение, което беше единодушно подкрепено от съвета. да постигнем решение на първо четене. Това е едно добро решение на въпроса. Особено когато става дума за адресната регистрация, за регистрирането на адресите на а, авиокомпаниите и екипажа на авиокомпаниите. Необходимо е бързо да действаме на първо четене. Господа Овен. Благодаря, госпожо председател. Ние също така подкрепяме тези изменения. Тези изменения наистина от технически коестество, но са абсолютно необходими. Макар и технически тези изменения имат много голямо значение за гражданите, които засягат. Свободата на движение е една от основните свободи за нашите граждани. И ако тя не е осигурена, от, фактически предотвратяваме из, използването на това право за нашите граждани. Измененията не трябва да се правят на равнище страни членки, те трябва да се направят на европейско равнище. Благодаря, извинявайте, малко се забавих да изслушам превода. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към всички преждеговоривши, които а, подчертаха, че тези технически изменения имат голямо значение за онези, които засягат. Затова трябва да подхождаме много внимателно към внесените предложения за изменения. Особено по отношение за почтенските кутии. Знаем, че има фалшиви а, компании, цели екип, екипажи се регистрират в, в други страни членки, просто защото социалните осигуровки в, в една тяхните страни са много скъп, много големи. А, и тук законодателството е несъвършено. Второ, трябва да спомена проблемите, които са свързани с осигурителните вноски. Трябва внимателно да разгледаме и този въпрос. Трети проблем се отнася до помощите за, при безработица. А, ако сте работил където и да е 5 или повече години и след това се върнете в друга страна, трябва да имате право на плащания за безработен от страната, където сте работили. Трябва също така тези изменения в съответните парламентарни групи и да видим как ще процедираме нататък. А сега докладчика господин Чапман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за техния принос. Мисля, че уточнихме главните проблеми и всички е, заявихме, че сме заинтересувани тези технически проблеми, които ще имат е, конкретно отражение върху живота на гражданите на европейските страни, да бъдат решени. Надявам се, че предложението ще бъде прието на първо четене. Бих искал да ви призова да подкрепите постигнатото споразумение, за да може наистина комисията след две години да преразгледа предложението си. Сега да ви съобща графика. Срока за изменение 11 е януари на обед. Те ще бъдат разгледани на 25 и 26 януари. Приемането им в комисията по заетост на 29 февруари или на 1 март и в, на пленарно заседание през април. А сега преминаваме към гласуването. Надявам се, че всички носите картите си. Моля, ако някой няма карта, да ме уведоми, за да може и техния глас да бъде взет предвид. Първо гласуваме по е, рамка за корпоративно управление на европейските дружества. Нямаме волтинг лист. Thank you very much. Okay. Right. Um, who, uh, how many... Е, има ли някой, който да няма карта за гласуване? Един само като че ли. И сега. Повтарям. Е, първо гласуваме по доклада на господин Кристенсен за рамка за корпоративно управление на европейските дружества. Гласуваме по компромисно предложение А. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, иска се гласуване на две части. По първата част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Гласуваме с картите по първата част. Прекратете гласуването. 26 за, 15 против. Приема се. По втората част за. Да, взех предвид вашия глас, казва председателката, на онзи, който от залата изглежда попита за броя на гласовете. Сега по втората част за, против, въздържали се. Приема се. Не извинявайте, казва председателката, втората част не се приема. Шесто изменение, устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш, за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение, за, против, въздържали се. Не, ще проверим, по десето изменение гласуваме електронно. Моля, прекратете гласуването. 23 за, 18 против, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че и тук е същото, но ще проверим. По 11 изменение гласуваме с картите. Прекратете. 22 за, 19 против, приема се. 12 изменение за, против, ще проверим и тук електронно гласуване. Гласувайте, моля. Прекратете, моля. 23 за, 17 против, приема се компромис М. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 23 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласуваме по 23-то. Прекратете, моля. 22 за, 19 против. Приема се компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се. Проверяваме по компромис F за. А, гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 15 за, 22 против. От... Отхвърля се. 28. За, против. И тук ще проверим 28 изменение. Гласуваме с картите. Края на гласуването. 17 за, 21 против. Отхвърля се 29-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото, но и тук проверяваме. Гласуваме електронно по 29-то изменение. Прекратете, моля. 20 за, 23 против, отхвърля се. 30 изменение за заличаване. За, против, въздържали се. Не мога да кажа, ще трябва да гласуваме електронно по 30 изменение. Прекратете гласуването и резултата. 24 за, 19 против. Приема се. 31 32 пада, 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 пак заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис йод за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до компромис К. За, против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 57 изменение за, против, въздържали се. Ще проверим. 57-мо. Гласувайте, моля. Моля, прекратете гласуването. 23 гласа за, 20 против. Приема се. 59-то. За. Против. Отхвърля се. 60-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 61 е оттеглено, 62, това е езиково изменение, няма да гласуваме, 63 е оттеглено, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за. Искате да правим 64-то, добре, гласуваме по 64-то. Може и да сте прав. Прекратете. 23 за, 19 против. Прав сте наистина. Приема се 65 за, против. Ще проверим и тук по 65 От залата някой казва нещо. Прекратете гласуването. 26 за, 17 против. Приема се 66-то изменение. За, против. И тук ще проверим по 66-то. Гласувайте, моля. Прекратете. 20 за, 23 против. Отхвърля се 67 за. Против. Моля, пак дигнете кои са за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Останалите 69, 70, 71 падат. Сега гласуваме окончателно за целият документ. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 37 за, няма против, 6 въздържали се. Поздравление за господин Кристенсен. Move to the next vote. Преминаваме към гласуването по следващия доклад. Доклад на госпожа Якон Саари Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер. Актът е съвместен на съвета и на Европейския парламент. 68, 69, 70, 71 и 72 са недопустими изменения. Гласуваме седмо изменение за заличаване. За, против, въздържали се, приема се. 73 отпада, 74 отпада, компромиса за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, отпада. Е, компромис Б за, против, Нека гласуваме по електронен път. Начало на гласуването, компромис Б. Край на гласуването. Господин Ори е против. 21 на 22. Ма отхвърля се изменението. 78 за. Против. Гласуваме електронно по изменение 78. Край на гласуването. 18 на 22 гласа отхвърля се. 79-то изменение за, против, Същото и тук, но нека проверим по електронен път. 79-то изменение е начало на гласуването. Край на гласуването. 18 на 25 гласа. Отхвърля се. Компромис Б1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 се оттегля. 87 за. Против. Не съм сигурна. Нека гласуваме електронно. Изменение 87. Край на гласуването. 23 на 17 приема се. 88 съвместимо с 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. Латинско за. Против. Приема се. Компромис К. Латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и латинско за против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис. Р, Ф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, не е ясно. За, моля. 13-то изменение. Против. Начало на електронното гласуване по изменение 13 за. Тоест начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 23 отхвърля се. 110 за против, въздържали се, приема се. Прие... 14 за, против, въздържали се, приема се. 15. Да проверим 14-то изменение. Струми се, че бе прието. Но нека проверим начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. 26 на 18. Приема се. 15-то изменение за. Против. Въз въздържали се. Също както преди, приема се 111 недопустимо, 112 и, е, за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение отпада. Първа част, втора част. 115 за, против, не е ясно. За. Гласуваме изменение 115. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 на 21 гласа приема се. 116 отпада, 117 до 122 са недопустими, 123. Кой е за? Против. Отпада. Трябва да се върнем на компромис Б, защото той бе отхвърлен и трябва да гласуваме следователно 116-то изменение. Мартин Каслер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до компромис Г латинско за, против, въздържали се, приема се. 127 и 128 недопустими, компромис Х латинско за,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 but it should be up there on the voting list because it's confusing for everyone otherwise. Right. Uh, one, two, uh, that's covered by the one, two, one. 121 е включено в компромиса, който гласувахме. Съжалявам за е, разногласието. Компромис ХАШ е прият 133, 135 до 149 са е, недопустими изменения. Компромис и латинско за. Против ще проверим по електронен път компромис и латинско. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 на 13 гласа. Приема се. Стигаме до компромис L, латинско за, против, Въздържали се. Приема се. Сега 108 и 4 до 191 недопустими. 24-то изменение стигаме за. Против. Въздържали се. Ще проверим, но мисля, че се приема. Начало на гласуването по 24-то изменение.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 против, въздържали се, приема се. 32 и 33 недопустими, 34 за, против. Ще проверя по електронен път начало на гласуването по 34-то изменение. Край на гласуването. 17 на 24 гласа. Отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Не зная защо, но се приема. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, против, въздържали се, приема се. 39 съвместимо е за, против. Нека проверим начало на гласуването по 39-то изменение. Край на гласуването. 17 на 26. Отхвърля се. Изменение 3 отпада стигаме до 44-то. Не. Четвърто. Може, 400 можем да гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисиота За. Против. Въздържали се. Приема се. 45 се оттегля. 49-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим по електронен път. Начало на гласуването по 49-то изменение. Край на гласуването. 21 на 19 гласа. Приема се. 50-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 недопустимо. 5 за, против, въздържали се, приема се. 52, 53 и 54 са недопустими, 55 за, против, въздържали се. Нека проверим гласуването под изменение 55, начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на един, не всъщност на 24 гласа, отхвърля се. 56-то е недопустимо. 6 за, против. Извинете, не стана ясно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 отпада, 59 отпада, 61 и 69 отпадат, т.е. 62 отпадат, 65 сега. За, против, въздържали се. Нека проверим гласуването по 65-то е, изменение. Начало на гласуването. Мисля, че беше прието, но не съм сигурна. Край на гласуването. 26 на 15 гласа приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване, начало на гласуването по доклада като цяло с измененията. Край на гласуването. 37 за, 5 има против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления на госпожа Я Консари. Any other business? No, I don't think so. That... разни имате ли? Не, с което приключваме работа си за днес. Следващото ни заседание е през януари. А точните дати ще ви обявя по-късно, още на са 25 ah, uh, и 26 януари. Благодаря.